Председателят. Дами и господа, Първата точка е устен въпрос към комисията, свързан с свободното движение на работници, времени ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз. Госпожа Плум ще представи въпроса. În prezentarea privind э, starea Uniunii, președinte. Благодаря, господин председател.